Моля, сядайте, уважаеми колеги. Добре дошли на заседанието ни. Продължаваме, възстановяваме обсъжданията. Дневния ред е пред вас. Нямам информация за изменения. Моля да имайте предвид резиковия режим и се, заседанието се излъчва онлайн. Инес, виждам, че искаш думата. Госпожо председател, по дневния ред искам да кажа следното. От една страна искаме все пак да възразим, че имаме гласуване в понеделник след обед, което е трудно за редица колеги, които идват отдалече. Понякога не успяват да стигнат до 15 часа особено след Страсбург. И след това в точка 8, по точка 8 искам да кажа, е, че докладчик за бюджета трябва да представи пред, е, е, пред нас доклада на комисия БЪЧ. Ние всъщност би трябвало ние да сме автори на становище, което да представим пред комисия бюджета, не обратното. Някак си ми се струва, че това не отговаря на обичайната процедура е, разбира се, ако докладваме конт, добре. Председателката, първо по гласуването. Проблемите на всички политически групи са еднакви, така че трябва да имаме и равен шанс или мал шанс. За това искам да кажа, трудно е да правим вечерни гласувания, защото това ни притиска за дневния ред. Е, не можем да кажем колко време ще отнемат двете важни теми днес. Опитваме се да организираме гласуването така, че всички да могат да присъстват, но не винаги успяваме. Е, приемам за сведение коментара. Точка 8 бач вече са гласували по доклада. Имаше проблеми. Госпожа Холмайер помоли е, нашата комисия да разгледа темата. За това е, сме включили тази тема в дневния ред. Днес имахме 30 минути. Това е тема за контрол на бюджета и изисква нашето внимание за това. Благодаря за разбирането и се надявам, е, че ще проявите разбиране и към докладчика госпожа Холмайер. Така, точка 3 гласуване на становище на колегата Сарвама за следващата многодишна финансова рамка. Доклад на Комисията по бюджетни въпроси. Докладчика. Благодаря, госпожо председател. С радост виждам, че доста колеги все пак присъстват. Нищо, че е понеделник след обед, не че не може и по-добре, но това са важни конкретни становища, нека ги гласуваме с една техническа корекция на дневния, на по изменение 6, то е, е и, при приемане на изменение 6, 9 отпада. Ще имам някои изменения в е, становището на НП, но не искам да ви занимавам сега с това. Председателката благодаря, с което пристъпваме към гласуване. Имате списъците за гласуване. Изменение 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се Три за, против, въздържали се, приема се Четири за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, моля електронно гласуване по изменение 4. Електронно гласуване. Всички са гласували. Отхвърля се с равен брой гласове за и против. Изменение 5 за, против, въздържали се. Отхвърля се 6 за, про... за против. Можем ли да гласуваме електронно? Моля, гласувайте с електронните карти. Край на гласуването. Отхвърля се 7 за, против, въздържали се, приема се 8 за, против, въздържали се. Да, моля за електронно гласуване по изменение 8. Приема се, майма. Трябва да се извиня, казва председателката. Да, приема се край на електронното гласуване. Да, резултата го потвърждава. Изменение 9. С, е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 10. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 11. Е, за, против, въздържали се, приема се. 12. За, против, въздържали се, приема се. За, 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се. Нека проверим изменение 15. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16 за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 Приема се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се, 56-57 за, против, въздържали се. Нека да проверим 57 и 6 и 7. Е, Същото гласуване. Още двама колеги не са гласували. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се, 59 за, против, въздържали се, отхвърля се, 6, 59 електронно гласуване. Моля да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 60 не се гласува. Техническа корекция. 61 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 62 за, против, въздържали се. Приема се. 63 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 64 за, против, против, въздържали се, отхвърля се 65, за, против, е, въздържали се, приема се 66, за, против, въздържали се. Нека да проверим 66, моля електронно гласуване, струва ми се, че се прие, но понеже идват е, колеги и не следя. А, край на гласуването, да, наистина се приема. 67 за, против, приема се. 68 и 69 в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се, 62 за, против, въздържали се, отхвърля се, 70 за, против. Нека да проверим електронно гласуване по 70-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се 71 за, против, въздържали се. Приема се 72 за, против, въздържали се. Отхвърля се 73 за, против, въздържали се. Отхвърля се 74 и 5 за, против, въздържали се. Отхвърля се 76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 можем ли да проверим 81 ва част? Струва ми се, че се отхвърля, но все пак. Край на гласуването. Приема се. Добре, че проверихме. И след това устното изменение и втората част за. Да, сега гласуваме втората част за, против, въздържали се.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 против, въздържали се, отхвърля се, 87 две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим втората част от изменение 87. Край на гласуването. Отхвърля се. 88 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се, 90 за, против, въз... нека да проверим, 89, изменени 89. Председателката се поправя. 90-то изменение. Изменение 90. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 91 за против въздържали се, отхвърля се, 92 за, против въздържава се, приема се, 93 се отхвърля, 94 за, против, въздържали се, отхвърля се, 95 е за, против, въздържали се, отхвърля се, това е заедно с 96, 97 за, против, въздържали се, отхвърля се, 98, 97. Да проверим чрез електронно гласуване. Е, да, председателката, извинявам се, списъка за гласуване не е много прегледен. Двама колеги още не са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се. и 99 за. 98. 98 за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 109, нека да бъде гласуван, да го гласуваме отново по, с 109, проверка. Ah Край на гласуването, мисля, категорично се отхвърля. Гласуваме е, по цялото становище. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се с 10 гласа за и 8 гласа, срещу 8 гласа против. Реформа на е, системата за собствени средства на Европейския съюз. Колегата е, Стиховски е докладчик. Имате думата. Ще тато справа. Благодаря. Благодаря. Наистина този, е, това проект основище е чудесен резултат от едно много добро сътрудничество, много добра съвместна работа. Мисля, че можем да преминем е, право към гласуване. Трябва да кажа, че отлично беше нашето взаимодействие по работа в доклада. Е, започваме. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се, отпада. Три за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, отвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се. Да проверим 9, ако обичате, да проверим 9.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 също отпада, извинете. 20 отпада, 21 за, против, въздържали се, приема се. 22, 23 и 24 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 20, 26-то изменение, да проверим. 26 електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 е, заедно с компромис 2, 31 е, приема се, 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 33. Край на гласуването. Определено се отхвърля. 34. За, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се. Да проверим ли електронно 41? Мисля, че се прие, но да проверим. Не, не беше прието всъщност. Моля, край на гласуването. Прие се всъщност. 34, 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 е, е, бе гласуване. компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3, е, ако обичате да проверим е, по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4 за. Против, въздържали се, приема се. И така, край на гласуването. Така, е, коригираният вариант. Да гласуваме за целият текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 е, към, е, с 17 е, за и едно против е приема, се приема поздравление на докладчика. Сега. Сега на четвърта точка, извинява се председателката, на пета точка от дневния ред, изслушване е, на комисарка е, госпожа Крето по регионална политика. мисля, че е, комисарката трябва да е вече пристигнала. Бихте ли поглед, проверили дали е тук? I missed an action. Genau. Genau. Wann können wir denn mit dem Erscheinen der Frau Kommissarin rechnen, verehrte Kommissionsbeamte? Кога от служителите на комисията може ли да разберем кога можем да разчитаме на присъствието на госпожа комисарката? И така, продължаваме да приветствам с добре дошла най-сърдечно госпожа комисарката по регионална политика, госпожа Крецо и е, госпожа Иванова, която от е, името на Еврейския е, сметна палата. Добре дошла. Последния път в пленарна зала се видяхме. Доклада е на колегата Целер и госпожа Иванова да въведе съответната ни е раздел в годишния отчет. Благодаря, госпожо председател, почитаеми депутати, дами и господа. За мен е голямо удоволствие днес да ви представя заключенията и препоръките за раздел 6 от годишния ни доклад за 2016. Тази, е, този раздел се отнася до е, линия МФМ 1Б и се отнася до економическо, социална и териториална е, кохезия. Благодаря на комисията за отличните, конструктивни е, взаимоотношения в процеса на работа. Е, сега ще маркирам основните е, моменти за 2016 е, аудитираната е, популация за този раздел е 36 милиарда. От тях 21 милиарда се отнасят до регионалния фонда за регионално развитие и други регионални операции, 7,5 е, кохезионния фонд и 8,1 милиона за, милиарда за Европейския фонд за стратегически инвестиции това беше последната година, в която всички плащания, свързани с 2007 и 2013 за този програмен период, бяха изпълнени. В нашия одит ние разгледахме представителна извадка от 180 транзакции, включително 12 финансови инструмента в споделено управление. Нивото на грешка е 4,8% по-низко е от 5,2 е, в предишната година, е, но си остава значително над нашия е, материален прак от 2%. Базата на оценка на тази грешка е 28 грешки, които бяха квалифицирани от извадката. Основният тип грешки за тази е, линия са недопустими разходи, включително е, в декларациите на бенефициентите 42%, сериозни е, грешки в обществените доставки 32% и недопустими проекти или грешки 28% няколко важни аспекта, които, е, така, на които наблягаме в този е, раздел. Първо, опростяване. В последните 5 години сме разгледали 135 е, транзакции, които са използвали е, опростени е, варианти за деклариране на разходите. Е, близо 20% от всички транзакции, които сме разгледали. Е, констатирахме нула е, квантифицируеми грешки при тези транзакции, което означава, че проект проекти, които е, използват упрощени вариант, е, е, допускат по-малко грешки от другите. За 14-18 периода държавите член, периода 14-18 държавите членки са така приканени да използват този вариант е, след това периода на допустимост за финансовите инструменти. Знае, че въпросът е поставен в различни редица дебати в годишния доклад. Накратко мога да кажа, че през април 15 та комисията реши да продължи периода за е, допустимо за финансовите инструменти от 31 декември 15 до 31 март 17 чрез едно решение на комисията, вместо да прави предложение до парламента и съвета да е, коригират съответния регламент. Това е третата последователна година, е, в която ние посочваме този проблем и правното му тълкуване. Е, оценяваме, че стоеността на плащаните и гранците в този период възлиза на 2,5 5 милиарда евро, но не е включено в процента грешка, тъй като е еднократна констатация, която не се отразява на бюджета на Европейския съюз като цяло и не дава повод за сравнимост с предходни години. Друг важен момент е определене на националните органи, които отговарят за тези фондове. Отново, трета последователна година в нашия годишен доклад ние сигнализираме за забавене в стартирането на програмата за 14-20. До март 17 комисията е получила е, отчетите за разходи е, са само 0,7% от е, заделения бюджет за целия програмен период. От 2017 забавенията в изпълнение на бюджета бяха е, по-големи, отколкото за същия период е, програмата, е, предходната програма. Основните причини, една от основните причини е, че държавите членки са определили само 77% от програмните органи, които отговарят за фондовете по хазионната политика до края на 16 та Друг важен аспект от одита е преглед на това, което е правила комисията за програмата 2014-2020. Правната рамка за този период е, въвежда редица подобрения, както е, годишното е, приключване на, на отчетите, както пакета гаранции, системно, както и нетните финансови корекции. Е, основно условие за приемане на тези отчети и освобождаване на годишните плащания е, че остатъчната ние процент грешка, докладвана от държавите членки, който отчита, разбира се, всички финансови е, корекции, е, остава под 2%. Ние като сметна палата отчетахме тези промени, когато структурирахме одита си за 17-та и е, като пилотен проект ще ще проверим е, този проект в е, сферата на кохезията, за да е, видим как ще се прояви там, но ви гарантирам, че ще продължим да предоставяме достоверни резултати за целия период. Решаващо значение е да се спазват правилата. Това е първото условие за резултати. Втората важна стъпка е да имаме ефективност и економии. Тази година за трети път ние е, заделяме от, отделна глава е, в е, този раздел. Е, и забелязваме, че структурата на е, системата за управление на резултатите е по-енергична от е, предходния период. Например, одитните органи в държавите членки сега трябва да разглеждат е, до каква степен са достоверни данните за резултатите и законодателството на комисията, когато, според което трябва да се налагат санкции в, в случай на сериозни нарушения. Е, колкото до 2007-13, програмен период 7-13, е, важно е да се каже, че правната рамка не задължаваше програмните органи да е, определят е, показатели на проектно равнище. Установихме, че само една трета от 168-те проекта имаха резултати, е, имаха резултати, които отговаряха на целите на, на програмата. Е, е, натъкнахме се на слабости е, в е, структуриране на системите за резултатите при държавите членки и въпреки тези недостатъци обаче трябва да се каже, че почти всички 92% от оценените проекти са постигнали поставените цели или 100% или частично формулирахме три препоръки, свързани с приключване на е, оперативните програми за 7-13, е, свързани с калкулиране на остатъчната е, процент грешка за периода 14-20 и за периода след 2020 засилване ударението върху резултатите, като по възможност се свързват плащанията с резултати, а не просто връщане на изплащане на разходи, направени разходи всички тези препоръки са прияти от комисията. В заключение ще кажа, че кохезионната политика си остава една от основните инвестиционни политики на Европейския съюз. Е, там именно съюза може да покаже добавена стойност и смисъл от своите политики за, към, на всички граждани, ако разбира се, те се изпълняват както трябва. Е, надявам се, че тези препоръки ще са ви полезни, е, ще допринесат е, към процесите, особено ще са полезни за тази комисия. Госпожо председател, госпожо комисар, господин докладчик, почитаеми депутати, благодаря ви за внимание. Благодаря, това бе наистина интересна глава и казваме добре дошла на госпожа еврокомисар Крецо, на която изпратихме 87 въпроса. Благодарим на вас и вашия екип за отговорите и ви давам думата. You, Благодаря, госпожо председател. Господин докладчик, уважаеми депутати в Европейския парламент, госпожо Дин, от Сметната палата. Първо искам да благодаря на Сметната палата за положителните новини тази година. Квалифицирано становище е плащането на бюджета, а не отрицателно. Това представлява подобряване на разходите на Съюз за кохезионната политика. За пета година спада нивото на грешките и сега е под 5% над 95% от плащанията, т.е. нямат грешки. Това показва подобряването на системите за управление и контрол. Показва как работим заедно, за да се справим с допускането на грешки през годините. Благодаря на Европейската сметна палата и най-вече на парламентарната комисия КОНТ за това, че ни помогнаха да го постигнем. Сега вървим към счетоводно приключване на програмите 7-13 година. Те са включени в този годишен доклад. Програмите ще приключат само ако е, сме убедени, че няма съществени грешки по разходите. Комисията използва и превентивни мерки и прилага финансови корекции по време на периода 7-13 година. Ще продължим да го правим и в бъдеще. Държим грешките да са под 2%. Това е част от рамката и за програмния период до 20 та година. Искаме да увеличим отчетността. 10% плащания биват задържани, докато не приключат контролните мерки. Годишното изчистване на сметките и нетните финансови корекции, там където това е необходимо. Нещата работят, тъй като първите доклади за грешки са под 2%. Дами и господа, съгласна съм с това, което каза господин Лене, председателя на Европейската сметна палата. Той изрази безпокойство за това, че хората наистина искат да знаят какво получават за парите си. Както каза госпожа Дин, спазването на правилата е само част от работата. Знам, че комисията Конт има високи очаквания да се покаже, че средствата на дъкоплатеца са променили нещата, т.е. изпълнението е довело до промяна. Всяка програма очакваме крайни доклади, които да покажат, че конкретните резултати, които са постигнати, водят до такива промени и наистина целите дори са надминати. Тази година нека да кажа няколко думи за Седмият доклад по кохезионната политика. Най-накрая се намаляват отново разликите в развитието между регионите в сравнение с годините в началото на кризата. Имаме повече заетост, макар че нужни, са нужни инвестиции в сфери като новаторство, инфраструктура, енергийна ефективност. Това потвърждава, че кохезионната политика е помогнала за постепенно преодоляване на рецесията – Нашата политика по инвестиции последните три години доведе до това, тъй като финансирането е от около 85% от обществените средства в Съюза. Знаете добре, че това са над 40% за някои държави членки, като например Португалия, Харватия, Полша, Литва. Въздействието на кохезионната политика върху европейската економика е значително. Въздействието на инвестициите е голямо в дългосрочен план. Последния финансов план имаме 1,1 милиона СМЕ, които ще бъдат подкрепени, 16 милиарда евро ще бъдат инвестирани в цифровата економика, ще разширим онлайн услугите при правителства, 50 милиона домакинства ще получат широколентов интернет. Ще инвестираме в енергийна ефективност, защита на околната среда, намаляване на социалното изключване, подобряване на публичния транспорт, трансевропейските транспортни мрежи. Ползата от програмите отива отвъд социално-економическо измерение. Кохесионната политика подобрява управлението в държавите членки и в регионите. Нови мерки тази година подобряват и качеството на инвестициите. Знаете, че имаме условия екс-анте посредством интелигентна специализация. Имаме по-голям фокус върху изпълнението с един резерв, който може да бъде освободен, когато се постигнат конкретни цели по пътя. Мога да гарантирам, че условията екс-анте в момента действат по всички програми, с някои изключения, по които ние предвиждаме мерки в, от регламента т.е. постепенно плащане на средства по тези програми, докато не се изпълнят напълно условията. Що се отнася до изпълнението и резултатите? Всяка година излизаме с данни по това. Имаме една платформа с отверени данни, може да я намерите на нашия вебсайт и хората могат да видят как се напредва към постигането на целите по региони и по държави членки. Вашата комисия се притеснява за плащанията до момента за 2014-2020 като програмен период. Всъщност, изпълнението на програмите напредва добре, по места. 44% за кохесионната политика и избора на проекти и фонда за регионално развитие. Това е по-висок процент, отколкото при предходния период по същото време. Това обаче не се вижда при плащанията. Достатъчна степен. Има обаче допринасящи фактори към това положение. Първо, късното приемане на МФР забави цялото програмиране при програмите. N плюс 3 намали натиска за деклариране на разходи. Трябва да видим дали да се върнем към N плюс 2 или да останем с N плюс 3, тъй като за тази година натискът е доста голям за държавите членки. Държавите членки се притесняват от нетни финансови корекции, когато се сертифицират годишните сметки. Това също изигра своята роля при забавянето. Така или иначе, нека да ви дам гаранции по някои въпроси. Например, за да се подават заявки за плащане към комисията, вече няма проблеми. Програмните органи, които покриват 97% от средствата, кохезионна политика плюс фонда за развитие на селските райони, държавите членки могат да изпълнят този процес до края на годината. В същото време трябва да се каже, че трябва да има по-голямо упростяване, както каза ораторката. Регламента Омнибус се използва за тази цел. Времето е изключително важно тук. Вие тук в Европейския парламент, в съвета, като са законодатели, вече почти сте стигнали до разбирателство за опростяване на тези мерки, тъй като те ще помогнат на постоянно течащите програми в момента в този програмен период, ако ги приемете от съвета и парламента. За годините след 2020 година аз съм за това да има по-радикално упростяване. Смятам, че това е необходимо. Трябва да се гледаме във всеки аспект от политиките, да се намали и бюрократичната тежест, да се упростят нещата, като се избегнат елементите от е, политиките, разбира се, които работят добре. Трябва да внимаваме, за да постигнем баланс между реформа и приемственост законодателно предложение за козионната политика след 2020 година ще излезе след МФР идна, идния май. Уважаеми депутати, Европейския съюз трябва да покаже, че може да се изправи пред предизвикателствата, пред които е изправен. Смятам, че кохезионната политика има голям принос тя е уникална, защото съчетава европейската и националната гледна точка с местната и регионалната. Тази политика също е вектор за интелигентна специализация на регионите, за да може те да се разрастват на базата на силните си страни. Обеден съм, че тази политика ще остане основната инвестиционна политика за всички региони в Съюза. Не само аз смятам така. Съвета по общи въпроси се проведе тази седмица и повечето държави членки споделят моето мнение. Разчитам на постоянната ви подкрепа, за да ни помогнете да оптимизираме въздействието на програмите от настоящата рамка и бъдеще програмата да отразява по-добре действителността. Знам, че имате въпроси. Благодаря за въпросите. Предварително благодаря за сътрудничеството през последните години. Благодаря. Наистина имаме въпроси и нека първо дадем тази възможност на докладчика господин Целер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Иванова и на служителите на Сметната палата за годишния доклад на Сметната палата по глава 1Б от нашия бюджет за освобождаване от отговорност изпълнението на бюджета за 2016 година. А също изказвам сърдечна благодарност на госпожа Крецо и на служителите на Генерална дирекция Регио за отговорите на нашите 87 въпроса писмените отговори вече стигнаха до нас. И госпожо Иванова, госпожо Крецо, съгласен съм с вас че европейската структура на инвестиционния фонд е, е, представляват инструменти на европейския бюджет. От една страна се създават възможност за растеж и заетост в различните региони на Европейския съюз. От друга страна обаче е, те трябва да онагледяват идеята за сближаването. Нашето желание е да взаимодействаме и там, където има слабости в економическото развитие, заедно и стъпвайки на принципа на солидарност да отстраним тези слабости. При това обаче ми хрумва, тъй като аз вече от няколко години съм в парламента, сещам се, че преди няколко години, когато стана дума за това как след кризата от 2008 година, да под отстраним слабостите в економическото развитие. Тогава се спомена Европейския фонд за инвестиции. Сега нещо комисията мълчи по този въпрос. Госпожа Крецо и господин Оетингер е, казват, че това е важен инструмент, но като се чуят, е, като се слушам гласовете на високопоставени представители на комисията, те говорят за други инструменти. Например, FC като фонд за стратегически инвестиции. Първо, нека кажа, да, вярно е, е звучи оптимистично че грешките в областта на кохезионната политика и прилагане на е, е, кохезионните фондове е, грешката намалява на 4,8%, но да не забравяме, че това е резултат от съвместни усилия на комисията, държавите членки и органите на регионално и местно самоуправление чето често това по-скоро осложнява, отколкото упростява процедурите. Така че наистина трябва да се радваме на всяко намаляване на грешките. Но понеже говорим за 2016 година, нека припомним, че това е третата година от периода 14-20 година. Моя опит, натрупан до сега от делега... и от делегациите на държавите членки в различни области. Говоря и за областите по цел 2. Всичко научено до сега ме кара да смятам, че 2016 година е, е всъщност е посветена на приключване на предходния период 2006-2013 година. Това са завършилите а, проекти. Не е започнал отчета по новия период. Така че госпожа Крецо уместно отбеляза това като слабост. Мисля, че трябва да продължим да полагаме усилия тази посока, ако искаме, ако искаме Европейския структурен фонд да има успех. Сметната палата посочи още нещо, а именно, че в края на 2016 година не са определени всички административни органи. От собствен опит знам, че дори опитни административни органи, които изпълняват тази задача от години, този път се затрудняват с разпределянето поради новите изисквания в резултат на новоприятия регламент, който, който се, как да се изразя по-благовидно, дообогатява в държавите членки с допълнителни изисквания. И органите, които отговарят за самото назначаване на аудитори и проверяващи, тези административни органи, които са се занимавали с това до сега, правят допълнителни проверки по новите изисквания. Така че дори опитни служители се оплакват, че натоварването е несравнимо по-голямо от ползата. Така че при реализацията на проекти и програми в новия период се налагат нови изисквания, а средствата от сегашния период всъщност би трябвало да продължат, които би трябвало да продължат да се използват, тези средства през 2016 година не са били на лице. От госпожа Крецо чухме, че през 2017 година можем да очакваме по-добри резултати, които да допринесат за постигане на целите е, под стратегията Европа 2020 в е, програмата на комисията. Очакваме напредък, защото края на настоящия отчетен период наближава с дълги стъпки и новите процедури, които улесняват държавите членки да преодолеят при покриването на отделните отчетни периоди трябва да се осъществи така, че да ням, да не се налага връщане назад с посредствата от съответните фондове. Не трябва да отлагаме тази дискусия, нито и трябва да я свържем с обсъждането на МФР след 2020 година. Благодаря на Генерална дирекция регионално развитие за конкретните препоръки по страни. Може би до година ще могат да бъдат включени в тяхната работна програма. На базата на тъзгодишните доклади, документи и отговори на комисията и седмия доклад за сближаването, който е много ценен за нас, за доклада за освобождаване от отговорност 2016 година можем да е, осъществим тази дейност. И така става дума за сумите 15-16 година. Те са еднакво изчислени и няма опасност да изпаднем в грешка, като първоначално приспаднем предварително платените суми, а след това да ги изравним това не намалява риска от грешки в бюджета. И още нещо, което чувам от органите за допълнително разпореждане със средства, процедурите са се осложнили много. Надявам се, че Сметната палата, комисията, но и парламента е, ще можем да продължим да работим за система за единен одит, е, така наречения Single Audit принцип, Principle, смятам, че в рамките на политиката за сближаване ще можем да работим и така, така и след 2020 година. В улеснение на държавите и членки и регионите защото в момента се работи с трима различни аудитори и проверяваните просто нямат време да си вършат работата, е, тъй като непрекъснато са заети с одити. Нямат време да изпълняват проектите и програмите. По този въпрос, струва ми се, също трябва да продължим да работим. И една дума за финансовите инструменти. Междувременно, в сферата на регионалната политика има над хиляда финансови инструменти. За каква прозрачност да говорим, като съгласно комисията има 900 милиона административни такси. Това е по данни на комисията. Тук подкрепям усилията на господин Етингер е, финансовите инструменти да се съобразят с бюджета и да станат неразделна част от него. Това е, което бих искал да споделя по комплекса от теми, които обсъждаме. Госпожа Еврокомисарката. Благодаря. Благодаря, господин докладчик ние нееднократно сме обсъждали различни проблеми, нека и сега ги се спра на тях последователно. Политиката на сближаване, кохезионната политика е дефинирана по договорите и има за цел да преодоляване на различията между държавите членки и отделните региони. Европейските фондове са важно средство за постигане на тази цел. Ако, ако говорим за грешката през 2016 година, Нека припомня, че това са отчасти данни свързани с обществени поръчки и покупки, но повечето грешки са свързани с невалидни проекти, които не могат да бъдат включени в анализа. Вие говорихте за слабости в управлението. Това са грешки, които се установяват от административните органи. Това е всъщност първото ниво на контрол. Тези проекти за които не би трябвало да е, се говори и да се вземат предвид, трябва да бъдат установени още на първия етап. Това поставя въпроса доколко можем да работим с тези органи, защото ние работим с всички държави членки за подобряване на начина на работа и проверките. Европейската сметна палата отбеляза, че повечето грешки следва да бъдат констатирани от националните органи, които разполагат със съответната информация. Смятаме, че 72% от грешките могат да бъдат отстрани, ако, отстранени, ако националните органи си отварят очите достатъчно, казано на по-прост език. И нямаше да говорим за 4,8% грешка трябва да сме наясно, че всички държави членки имат солидна система за проследяване и контрол. Тогава можем да говорим за този единен одит, сингъл одит. Това е наша обща мечта. Отчитаме факта, че това е и в наш интерес. За периода след 2020 година трябва да поговорим за сложните правила и за начина по който работим на това свръх регулиране и последствията за националните системи. А също и за натрупания опит, защото в много държави членки грешките се допускат поради честите смени на работещите в тези органи. Искам да ви уверя, че ще продължим да работим за проверка на системите с цел постигане на правилната им работа. Имаме резултатите, имаме данните от докладите, получаваме над 500 доклада годишно и както и вие отбелязахте, споделяме специално внимание на програмите с по, свързани с по-големи риск. Над 150 са проверките от Генерална дирекция регионално развитие за над 90 програми. Някои от проверките са прекратени. Говорим за периода 14-20 година тук вече сме въвели някои нови елементи с цел да можем ежегодно да осъществяваме проверка на програмите. Освен това, искам да ви уверя, че нашите сътрудници са на разположение на държавите членки. Ако има проблеми, при грешка над 10%, ние просто спираме плащанията за забавянията. Този проблем също ни тревожи, но пък това ни накара да въведем е, спешни мерки. А, преди седмица щях да говоря за 37% прекратени. А, проекти. В момента цифрата е по-висока. В Нидерландия, например, има висока, високо ниво на реализация, но това все още не, свърз... не води до искания за фина... или кандидатстване за финансиране от комисията. Финансират и частни източници. Редица държави членки се обръщат към нас с молба за ускоряване. Нидерландия е, е истинско изключение в това отношение. И все, те са изпълнили редица проекти, без да искат средства от нас. Други държави в това отношение са в по-неблагоприятно положение, но за нас това е приоритет. Не можем да продължаваме с една политика, която не е преструктурирана последните 25 години. С това предложение на комисията Омнибус, пакета Омнибус, правим над 1000 предложения за подобрения като законодатели би трябвало да не осложняваме нещата. Нека да облегчим живота и достъпа до европейски средства. Какво означава принципа е, един одит, сингъл одит? Аз тук споделям вашето мнение. Познавам нещата в редица държави и членки – Например, в източна Германия а, няма проект, който да не работят 5-6 души. Ако трябва да губят време за да работят по досиетата, за да за отчет, естествено, трудно ще потърсят европейски средства отново. Сега за финансовите инструменти. Ние сме на мнение, че това разширяване и ползване на инструментите от държавите членки, вече раз, разполагаме с данни периода 2007-2015, но след това инструментите на практика се отвояват, защото те дават възможност за ем, стимулиране на политиката на сближаване. Имаме добри, положителни примери, които можем да посочим. Стъпваме на натрупания опит от използването на финансовите инструменти и смятаме, че една нова законодателна рамка в рамките на програмата Омнибус може да засили въздействието на финансовите инструменти. Разбира се, рисковите суми за година трябва по възможност да бъдат ограничени. Да осъществим по-добра връзка между структурните фондове и плана Юнкер. Не зная дали с това отговорих на всички ваши въпроси, но искам да ви уверя, че ще положим всички усилия за подобряване на нещата. Що се отнася до FC, предвиждаме още 15 милиарда, а в рамките на Омнибус – искаме да постигнем комбинирано финансиране. Сега за предварителните плащания. Сега, те не се ограничават до е, рисковите плащания. да палата е, поставя няколко метеорологични е, е, въпроса относно е, в тази връзка. Трябва да работим заедно с Сметката палата, за да намерим решение на този проблем. Но вие самите казахте, че трябва да работим заедно, а в това отношение е, Сметната палата е доста е, затворена и действието на европейските фондове, за да могат е, да бъде засилено действието на тези фондове, трябва да се работи за упростяване и по-добро управление в бъдеще. Тъжна е констатацията, че голям брой, 77% от грешките, не са открити там, където е, са направени и че трябваше Олаф да се намесва в много случаи. Благодаря. Сега Яла Зендер е следващата на списъка на изказващи се. Gracias, Presidenta. Sí, <clears throat> bienvenida, eh, комисаря Крету. Yo quería... Благодаря. Благодаря и на комисар Крецо за поясненията и зададения отговор. Говорехме за изпълнение на програмите, изпълнение на проектите. Казахте, че все по-бързо вече има изпълнението. Вече сме на етап, на който нещата вървят нормално, независимо от пречките. Затова исках да задам и един въпрос. Имаме две системи, ако мога така да ги нарека, на финансиране, но Що се отнася до средствата, които се отпускат е, за конкретните територии, след съгласието на съвета, от една страна, и от друга страна, средства, които идват по търк. Хоризонт 2020, съответните програми, тръжните процедури, Искам да ни кажете какъв е опита. С резултатите до момента. Европейския бюджет в бъдеще може да е много по-ограничителен. Ще има ли достъп, допълнителен достъп до структурни фондове? Ще има ли по-голяма възможност за финансиране на проекти по тръжна процедура? На базата на вашия опит и най-вече имайки предвид механизмите, може ли да се направи нещо средно между двата механизма? Т.е. от една страна на даване на средства на проекти, отделно на конкретни територии. Крият ли се рискове тук? След това а, графиците а, и изпълнението. Последния път имаше забавяне при приемането, късно забавяне на и затова по-късно планиране на програмите и проектите. Комисаря Отингер – възнамерява да подаде през май-юни 2018 година предложението, което ще ни даде само година тук в парламента да го приемем преди да стигнем до изборите. И няколко месеца ще останат нещата да се задействат на практика. И комисията тогава ще трябва да бъде и преизбрана, както знаете, 2019. Така че може ли да кажете нещо за тези забавения? Как може да ги подобрим според вас, така, щото да предвидим какво ще се случи? Как можем да подобрим процеса, така че да няма забавения или поне да има по-малки такива? След това комисията и парламента говорят за по-голяма гъвкавост. Високо ниво на гъвкавост. говорим за структурните фондове. Мислили ли сте за някаква гъвкавост в този смисъл и тя ще ни помогне ли структурните фондове могат ли да не бъдат така разтлани през дълги периоди от време, така че да има проекти, на които са нужни много корекции, да минава много време целия кохезионен сектор и сектор на структурните политики? Няма ли те по-добре да се придържа повече към действителността и по-гъвкав при приемане? И накрая, нетните корекции. Голямата част в парламента смятат, че трябва да се работи по-ефективно и ефикасно, че Държавите членки така избягват грешки. Те се притесняват от тези нетни корекции. Това означава ли, че държавите членки забавят изпълнението, тъй като изключително много се притесняват да не направят грешка? Идеята е добра, но това дали не се превърне и в инструмент, който има и отрицателни страни. Uh, Благодаря, госпожо председател, представители на Сметната палата, уважаеми колеги. Госпожо комисар, знаете, че аз поддържам кохезионната политика, подкрепям бюджет базиран на изпълнението и резултатите, както и на добавена стойност на европейско ниво. Нека ви задам няколко въпроса от друга гледна точка обаче този път. Вече бе споменато, че 2016 година бе последната година, за която плащанията са от предишния програмен период. Сега комисията разглежда декларациите за приключване, за да е сигурно, че всички корекции са направени и няма да приключи програми, освен ако няма някаква сигурност, че риска е под съществения риск. Как стоят нещата сега? Комисията знае ли, че има някакви проблеми по приключването на някои програми? Що се нася до процеса на избиране, както каза докладчика? Човек може да остане с впечатление, че вместо да имаме изпълнение и резултати за нашите граждани, Европейската комисия разходва средства по структури по прилагането. Господин Зелев зададе този въпрос и аз ще ви попитам защо имаме съвещателни услуги, технически услуги, които намаляват бюджета. Необходими ли са те три години след началото на периода 14-20 година? Това на какво се дължи? На сложни е, норми или провал на държавите членки или може би и на двете? Едно съчетание от двете. Последният ми въпрос. Комисията говори за плана за действие за обществени поръчки. Той бе изписан 2013 година и през декември 2015 бе подписан от комисията. Той цели по-добро изпълнение на обществените поръчки в държавите членки. Има превентивни мерки, указания, обучение, споделяне на добри практики и, и така нататък. Плана за действие за обществени поръчки бе актуализиран през март 2017 година и се включиха нови действия, свързани с транспонирането на новите директиви за обществени поръчки и фокусиране върху прозрачност и стратегически обществени поръчки. 2014 година бяха прияти новите директиви за обществени поръчки. Дали тези нови указания чак през 2017 година не закъсняха ли много? вземайки предвид налагането в държавите членки на допълнителни рестрикции, а от друга страна желанието за упростяване от страна на Европейската комисия, няма ли да е по-ефтино и по-въздействащо да има регламент, а не директива за обществените поръчки? Какво е личното ви мнение и каква е позицията на Европейската сметна палата по въпроса? Благодаря предварително за отговорите и успех с процес от освобождаване на освобождаването. Благодаря. Аз включих и себе си в списъка. Имам въпрос към е, тази карта. Тя показва колко търгове, е, е, при колко търгове има само един оферент. Е, как е, се получава така, че в много региони, включително е, Гърция, Полша, Словакия, Италия, над 50% от е, търговете са само с един оферент. Нима няма втора фирма, която е в състояние да участва, да направи нещо. И сега, какво може да направи комисията в това отношение? Колкото до банките, оказва се, че банките са, тези каш потоци на банките са финансови инструменти. 900 милиона, това са пари, които потъват някъде. Не могат ли да бъдат дадени на провинциите? с, какъв е резултата от а, е, тази политика? Казвате, че а, е, разходите за управление са. Е, пресметнати на база 5,3 години, не 7 години не виждам логиката в това. И ако обичате още веднъж да кажете защо, както и е, преди, се, пона, се търпи това е, фирми да се е, ползват е, да се възползват тези финансови инструменти по един от въпросите, е, е, ако се направи разбивка, е, става дума за 75 000 работни места, тогава в такъв случай не можем да кажем, че финансовите инструменти са успешен начин за създаване на работни места. Каква е вашата преценка тук за финансовите инструменти и как ще вървим нататък с в е, бъдещите финансови е, периоди? Това е следващия въпрос. Значи в 6.19 е, Сметната плата казва, че 5,7 от, че процента грешка е паднал на 3,7. Как е, си представяме сега в единия одит, е, когато никой друг не, не е, проследява е, тези грешки, когато е, т.е. приема се това число, което е дадено и е, никой друг не проверява. Е, това беше моят коментар и въпрос. сега е, следващия списък за изказващи са е, Села Франка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря за това, че е на заседанието тук да отговаря на въпроси. И благодаря за писмените отговори по анкетата, която изпратихме. Имаше един въпрос, който аз щях да задам, той вече бе зададен. Той е свързан с тези 35,7 милиона за териториално сближаване – 4,8% е нивото на грешката. Ако националните органи бяха приложили всичко както трябва, процента щеше да е 1, и нещо или 2%. Това са съфинансирани програми, където националните органи на властта имат равна отговорност за управлението. Още нещо, госпожо комисар. В доклада на Сметната палата се казва, че държавите членки са назначили само 77% от е, щатните бройки в органите, които трябва да управляват е, фондовете. Има ли по-скорошна информация? След влизането в сила на финансовата перспектива, т.е. три години след това, и факта, че националните органи на властта, които трябва да управляват фондовете, не са назначили нужните лица, показва огромно забавяне. Едно от забавянията, които видяхме. Имам, госпожо комисар, въпроси и за целите на тези политики и по три аспекта по-конкретно. Един колега говори за добавената стойност. Да, това е основен критерий. Нещо друго е до каква степен използването на тези фондове всъщност допринася за новаторство. Новаторството е много важен фактор за развитието. Всички региони в Европейския съюз не могат да бъдат пионери в сферата на новаторството, това е ясно, но днес то е изключително важно за всички. За това няколко бързи въпроса. Първият е дали миграционния натиск, на който сме подложени 2016 година, е оказал въздействие върху управлението на структурните фондове. Смятам, че това е важен фактор. Според вас, достатъчно добре ли са нашите инструменти, за да реагираме на тези проблеми гъвкаво? Според Сметната палата има много малко случаи на измами. Как работите с Олаф, тъй като те отговарят за борба срещу тези феномени? Колеги Штеховски, Колегата Здеховски. Paní předsedající, vážená paní комисарско, уважени членове Европска účetního. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейската сметна палата. Тук за първи, не за първи път чувам да се говори за грешка и ми става смешно. Какво наричаме грешка? Ако помислим, за резултата от е, отделните държави. Нямам чувството, че в Гърция грешката е по-малка, отколкото в Чешката република, но методиката е различна и това води до различни грешки в различните държави членки. И така, е, не е важно от гледна точка на проверката дали са констатирани грешки. Важно е доколко е полезен проекта. Госпожо Еврокомисар, вие казахте, че малките и средни предприятия не проявяват интерес. Преди да дойда в Европейския парламент, аз съм работил в тази област и трябва да ви кажа, за нищо на света неща да чувам за европейски а, субсидии, защото бумащината е огромна. През последните три години срещите ми с бизнеса показват, че промяна няма. Може би комисията трябва да, помис... да си мисли, че имаме напредък но ние трябваше да представим 40 документа, за да внесем молба за подпомагане на нашия проект. Има ги в интернет, но трябваше да свалим 45 документа от интернет. И мисля, че тук комисията има важна задача и предстои още доста работа. След това комисията срещу държавите членки. Неодавна поставих въпрос за полиграфическата промишленост. В момента полиграфическата промишленост в Чешката република е съсипана заради модернизацията, чиято главна цел беше по-добра заетост в полиграфията. Резултатът бе точно обратна. Какъв е резултатът всъщност? Какво искаме? Дали чрез субсидиите да постигнем, защото тези средства да се инвестират за глупости вместо по предназначение? И трето, освояване на средствата. Чуваме, че държавите членки получават средства за съответно следващата година. До кога най-сетне ще могат, да, държавите ще могат спокойно да използват средствата? Председателката, ние германците питаме какво е полиграфия – Rednerliste. Yeah, uh, uh, thank you, Chair. Apologise for uh, uh, being late, and I hope what I'm going to say hasn't. Uh, the... Uh, закъснях, извинявам се, дано не повторя нещо, което вече е казано пред мен. Uh, аз също благодаря на комисаря за това, че е тук тя наистина е, редовно присъства на задание на комисията по регионални въпроси, понякога по-редовно, отколкото самите членове на комисията. Сега искам да кажа нещо за финансовите измами е, е, Жалко е, че някои е, евроскептици е, съвсем преднамерено е, бъркат двете понятия грешка и измама. Според мен има разлика. Би трябвало да изясним това, за да не даваме повод на евроскептиците да заблуждават общественото мнение. Сега, за процента грешка много. Какво е грешка и какво е измама. Говорили сме многократно за това, за необходимостта от простяване. Комисията смята, че препоръките могат да бъдат изпълнени от тях, но в крайна сметка в миналото също говорихме за държави членки, които осложняват правилата, добавят ненужни изисквания и понякога странното е, за мен е, че знаем какви са проблемите, е, говорим за тях е, непрекъснато, но е, бавно е, в, намираме решение и е, прилагаме на практика решенията, за да е, коригираме е, тези, е, този процент на грешка. Въпросът за е, процента и степента на освояване на средства. Знаем, че за някои държави членки е, освояването е на много ниско ниво, е, 70% у нас е, се освоява усвояват средства, което е добре. Но в някои държави членки този процент е по-нисък. Е, тази година е от решаващо значение и въпросът е възможно ли е, е възможно ли е някои държави членки да, е, да е, на някои държави членки да бъдат отнети средства поради тази ниска степен на, на е, освояване. И сега макроусловията, които са от решаващо значение е, за парламента. Знаем, че Испания и Португалия бяха за заплашени с санкции. Е, мисля, че е, въпросът ми е, по въпросът е следния. Възможно ли е в бъдеще да, да работим повече, да се вгледаме повече в проектите и регионите, а не толкова а, върху а, економическите, върху предварителните условия. Благодаря. Сега бих искал да... Пропуснах да поздравя с добре дошъл генералния директор. Сега, госпожо комисар, моля отговорете. Multe subiecte care au fost atinse. Aș vrea să pornesc de la o constatare. Да, много теми бяха засегнати. Искам да кажа нещо. Все повече членове на комисията говорят за ограничен бюджет. Ние като политици трябва да демонстрираме амбиция. Докладчика Целе говори за цитира е, господин Юнкер, господин Етингер, е, за това, които във връзка с бюджета. Става дума за бъдещето на бюджета. Е, е, разговорите по него вече започнаха. Трябва да продължим и да водим тези дискусии държавите членки. за да видим от какво се нуждаят гражданите. Трябва да търсим баланс между политиките, които е, функционират, които, от които има смисъл, които носят добавена стойност и новите приоритети, които е, се явяват напоследък е, отбрана, миграция, охрана на, охраняване на границите и е, други. Тук е, трябва да помислим какво ще прави Европейския съюз. Пряко ли ще е, действа с споделено управление или, е, или е, по някакъв друг начин. Няма регион, аз съм посетила почти всички, между прочим, няма регион, където да няма конкретни резултати, в смисъл където живота не се, не, не се е усетило подобрение. Имаме наистина конкретни резултати и това е, а, е, така. Оттам черпим енергия, за да водим а, е, по-нататък тази регионална политика. Ние знаем, че тази регионална политика създава а, милиони работни а, е, места, а, много държави членки вече са се възползвали от това. Тя дава а, е, тласък на търговията. А, е, и след разговори с държавите членки в съвета трябва да видим дали да говорим за е, съкратен, редуциран бюджет или да продължим с съответния процент от БВП или пък да проявим съответната амбиция и да качим този процент на 1,2. Този, тази част от БВП 1,2% е необходим, за да гарантираме по-добри услуги на нашите граждани. Е, съответно трябва да предвидим място и за новите приоритети. Европейски съюз е, трябва да работи в това отношение, защото нови предизвикателства изникват и е, тук копира нещата до солидарността, да се е, разговаря с държавите членки. Вярно, че трябва да упростяваме е, правилата, и това повтаряме непрекъснато, в е, нашите правила има и противоречиви е, текстове, взимоизключващи се, но е, Важно е дали нашите граждани е, ще игнорират тази политика или е, е, искат повече е, е от 100 евро, например, които се изплащат, 50 евро са такси и е, осигуровки и е, по-малко от 1 евро е, на ден е, пус, е, влиза в еврейския бюджет, по-малко от едно кафе. Е, трябва наистина е, да имаме един много по-голям, по-богат бюджет, за да може всички тези политики да е, бъдат е, изпълнявани. Е, много приоритети. Много са приоритетите, ясно, но трябва да бъдем амбициозни, трябва да покажем амбициран проект. Някои неща не, да, не, да не приемаме някои неща за, за е, естествени. Е, сега говорим за е, вакуума, който ще последва след дупката в бюджета след Брексит, но е, трябва да мислим по-скоро за това как да е, запълним тези празноти е, с е, приходи и така нататък. Разбира се, тук нещата опират и до политическо решение. Е, все по-често чувам и в Европейския парламент е, е доста песимистични е, прогнози за, по повод ограничения бюджет на Аяла Сендър. Да кажа, че в словото си Председателя Юнкер каза, че през март ще бъде представен този проект. Е, до тогава, междувременно, следваме е, стратегия 2020. Имаме време, дори в този е, парламентарен период, да постигнем поставените цели, да приемем е, съответните регламенти, ще бъде жалко опита на, на депутатите, Друпан да сега, да не се е, използва за приемане на тези регламенти от 2020. Колкото до гъвкавостта, е, дали не можем да е, отнемем средства е, неосвоени. Трябва да бъдем гъвкави. Е, знаем, че имаме проблеми с миграцията, с природни бедствия и така нататък. Колкото при нетните корекции прави сте, както, и каз, както казах, тук има различни елементи. Е, финансовата рамка е, бе е, прията по-късно. Приехме тази система, която да, така смекчи натиска. И трето, третия фактор е страха от нетната корекция – но зависи от погледа ни. Бихме погледнали, би трябвало да погледнем нещата, като чашата е полупълна и е, да ако трябва да се доверим на е, съответните проверки, да се няваме, че такава нетно корекция, при такава нетна корекция трябва да бъде установени на, на, на ниво управление. 77% от грешките, е, ако са констатирани това ниво, е, факт, фактите сочат, че трябва да работят по-сериозно е, управителните органи на това ниво. До 2020 трябва да направим и съответния анализ, да видим е, как е, се използва на място е, бюджета. Както казах, повече гъвкавост ни трябва. Аз съм за радикално упростяване в полза на крайния потребител и, както вече казахме, трябва да се вгледаме в положителните елементи от тази система, да търсим баланс между приемственост и реформи. Грешките не са измама, не означават измама. Важно е да се посочи цялата, пълната картина – какво, какви са ползите от кохезионната политика в държавите, във всички държави членки и след това да видим къде и какви проблеми има. По програмата 7-13 е, благодаря е, на госпожа Дяволова за въпроса. Е, като докладчица сигурно знаете добре как стоят нещата. Сметната палата има положителен доклад за този период, за тази е, финансова рамка. Той е публикуван. Заключенията са положителни. Доклада общо взето е положителен. В комисията е действала добре заедно с държавите членки, информацията е достоверна. До март 2017 получихме е, всичко. Това е крайната дата за приключване на отчетите по този период. 317 оперативни програми е имало в 28-те държави членки. Нашите служби изпратиха оценките за здравите членки своевременно, но само 9 програми получихме от... Е, приключихме, е, можахме да, да е, да приключим работа по само 9 програми от е, всички. Надяваме се, че между 80 и 120 програми ще приключат до края на 17-та. Е, чакаме е, топката е в полето на държавите членки. Бяха поставени още много въпроси във връзка с корекциите, които все още не са приети от държавите членки и нямаме все още отговор. Но искам да ви уверя, че всички програми ще изчакат до отговор на всички въпроси. До тогава ще правим само, е, ще осъществяваме само плащания за програмите, където наистина е, нещата са уредени. Рисковите програми няма да бъдат повече финансирани. Нашето желание е програмите да приключат възможно най-бързо, но и в хода на подготовката на програмите бихме искали по-скоро да имаме добро качество – и мисля, че е, скоростта и бързината не, не са отрешаващо значение. Програмите ще бъдат приключени тогава, когато сме убедени, че грешката не е голяма. Смятаме, че сме на верен път. Държавите членки докладват, че грешката е под 2%. Когато приключим с всичко това, с цялото начинание, ще се явим пред вас за отчет. Госпожо Гресле, имаме, да, е, получихме и този писмен въпрос и ние е, сме си задавали въпроса какво става, когато на един търг се явява само един единствен кандидат. Заедно с господин Леметра, който е генерален директор в нашата дирекция, ние отделяме специално внимание и разглеждаме е, случаите, върху които привлекохте вниманието ни. И мисля, че сте права трябва да си задаваме тези въпроси, защото обикновено би трябвало да е на лице сериозна конкуренция за, при кандидатстването за европейски проекти. Това е и целта, която преследваме с тези финансови инструменти. Те както е известно, се прилагат още от първия период 2002-2006 година. След това имаше неколкократно увеличение на сумите и проектите. Но знаем, че има места, има региони, където резултата се проявява доста по-късно тези 17 000 места за 25 държави членки трябва да бъдат разпределени по години. Мисля, че това не е пълна информация. И ние, поради факта, че не разполагаме с достатъчна информация, не можем да разпределим, да разбием, така да се каже, по години на тези работни места. Очакваме, че пълната информация ще доведе до допълване и на отговорите. В отговор на въпрос 75 Нека да припомня, че до 2006 година държавите членки не бяха задължени да докладват тези показатели така че някои държави членки правеха това доброволно и едва в последващия период след 2014 година те задължително предоставят тази информация. И от тогава и ние разполагаме с пълна статистика. Данните, с които ние разполагаме, говорят за инвестиции в размер на 16 милиарда и 400 милиона евро – от които 89% са отишли в малки и средни предприятия, 7% а, са за изследователска и развойна дейност и остатъка за проекти посветени на енергийната ефективност. Освен това съществуват стотици 180 хиляди по-конкретно работни места, които са свързани с тези проекти и стотици фирми са се възползвали от тези а, проекти. А, в отражението, така наречения leverage, а, банкови гаранции и така нататък, сочи много по-сериозни резултати. В а, Австрия и Германия и до ден днешен отчитаме положителните резултати от плана Маршал. Е, от тук на сетне ще се види доколко държавите членки ще се възползват от финансовите инструменти с цел постигане на оптимална печалба. По въпроса на господин Салафранка. Уверявам ви, Уверявам ви, искам да ви уверя, че са посочени е, институции за 89% от фондовете. Има обаче програми, особено за териториално сътрудничество, трябва да бъдат посочени съответните е, органи. Но това не е проблем. Закъснението е резултат и от е, сложните предварителни условия. Също и в резултат на препоръките но пък по този начин сме, със сигурни, сме сигурни, че тези органи ще могат да управляват милиардите, с които разполагат. Това, което казахте, е много важно. Иновациите са изключително ценни за много региони. Затова и разработихме тази стратегия на интелигентната специализация – тя върви ръка за ръка с а, плюсовете за регионите интелигентната специализация не означава, че всяка, всеки регион ще се превърне в Силициева долина всяка, всеки регион трябва да подбере своя профил, било здравеопазване, авиотехника. Аз самата посетих редица региони в Испания и видях с очите си какво значи интелигентна иновация. Това предполага взаимодействие между академичните кръгове, бизнеса, обществените органи. Говорим за дългосрочни стратегии, които в един момент водят до конкретен резултат. Кризата с миграцията. От самото начало и свързвахме това явление да, с тясно взаимодействие с кметовете по места, защото общините са на предния фронт, що се отнася до отражението на миграционната вълна. И дейността на много от тези органи за местно самоуправление заслужава наистина да бъде отчетена правилно и похвалена. Иначе работим много тясно с господин Аврамопулос, който разполага със съответните инструменти за миграцията. Към това се добавят нашите фондове и към това се добавя и социалния фонд. Е, така можем да постигнем истинска, истински силна Европа. Е, трябва да имаме е, социално сближаване, това да няма изолация, да няма гета. Затова нашите финансови средства предлагат добра възможност за интеграция на бежанците и мигрантите. Посетих в Берлин един такъв център. Бях и в Амстердам. Съществува мрежа на кметствата и Искрено съжалявам, че амстердамския кмет, създателя на цялата инициатива, междувременно се помина. Той беше двигател на цялата тази мрежа, в която се организираха кметовете, които е, имат този проблем. В момента мрежата се ръководи от кмета на Атина. Искаме да използваме всички синергетични възможности – от европейските фондове. Фонда за регионално развитие вече финансира редица инициативи, медицинска инфраструктура, социални дейности, благоустройствени дейности, свързване на градските и селските райони, жилищно строителство за държавите, че в държавите членки жилищно строителство без сегрегация. Например, Брюкселския квартал Моленбек бе подкрепен финансово за организация Та лекари без граница. Е, същото сторихме и с квартала Андерлехт. Подобни програми има и в Италия. Програмата Сигуреца, например. Знаете, че през лятото имаше два кораба, които спасяваха хора в Средиземноморието. Те бяха закупени с европейски средства – италианските органи промениха оперативната програма за отбрана и използваха средства от нашата сфера. Ние обявихме на всички държави членки, че сме готови да променим оперативните програми с оглед на новите предизвикателства. И аз съм убедена, че след като приемем програмата Омнибус, ще можем да работим още пелен, по-целенасочено за такива цели. Приканвам държавите членки да използват оптимално европейските фондове, включително за миграцията и препоръчвам взаимодействие с мрежата за солидарност. Е, Гърция, Португалия, Италия, през, от Хелзинки до Амстердам. В тази мрежа и в тази верига за солидарност участват и редица НПО, а и частни инициативи. Очакваме да ни представят, да ни бъдат представени проекти, за да усъщ, за да можем да обменяме най-добри практики. Защото има държави като Нидерландия, Франция, Германия, които имат дългогодишен опит. Те отдавна са се сблъскали с миграцията това лято обаче посетих острови, изправени пред огромна миграционна вълна. Представете си един остров с 5000 население, където през лятото бяха настанени 9000 мигранти малък остров, съвсем недалеч от турските брегове. И на такива места положението е много трудно. Сега за Олаф. Мога да ви уверя, че поддържаме тясно сътрудничество. съответните дирекции на генерална дирекция на генерална дирекция Регио имат съвместна стратегия за периода 15-17 година. 7 са европейските фондове, които могат да се използват в тази посока. И вярвам, че доброто сътрудничество ще доведе до преодоляване на нередности. В много случаи става дума просто за пропуски и грешки, а не за измами. В момента, в който Олаф ни извести за нередности, ние преустановяваме плащанията, настояваме за финансови корекции и се стремим да спестим всяко евро за европейския бюджет. Що се отнася до приключването за финансовите по програми 2007 и 2013 година, мога да ви уверя, че ще положим максимални усилия да защитим европейския бюджет, било от грешки, било от опити за измама. Пропуснах да кажа за грешки, които са били пропуснати, затова искам да се върна обратно към вашия въпрос, тъй като колегата ми каза, че не съм отговорил изцяло на въпроса ви. Ставаше дума за грешките, които са избегнати или са могли да бъдат избегнати. Госпожо председател, трябва да ви кажа, че ние не винаги сме удовлетворени, тъй като трябва да работим с държавите членки, но продължаваме мониторинга, държим всички системи да работят добре. Разбира се, трябва да разчитаме на одитните резултати, с които разполагаме. Имаме 500 доклада годишно от националните аудитори. Не можем да проверим всички, но се насочваме към всички вирусокорискови програми, и правим оценки на високо ниво по управлението. Искаме държавите членки да гарантират, че тези одитни органи са независими. Прекратяваме плащания веднага, щом забележим съществени недостатъци. Имаме и планове за действие, за да помогнем на държавите членки да изградят силни системи за проверка, за да решават проблемите. Ако разходите не се коригират, ако системата не е коригирана, ние не плащаме. Знаете добре, че имаме целенасочена помощ към органите, към инициативи за изграждане на капацитет, обучение, семинари, указания, подкрепа един на друг. Така че, да, има грешки, които сме могли да избегнем особено, що се отнася до обществените поръчки или що се отнася до допустимостта, тъй като казах, 70% са могли да бъдат открити на ниво управляващ орган. Ако работим по-усилено по изпълнение на приетото през 2017 указанията за обществени поръчки и държавна помощ, ще успеем да избегнем голяма част от грешките. Това е отговор на вас и госпожа Джабал, Джабалайова. Нямаме нужда от повече законодателство за обществени поръчки, според мен. Трябва просто стрикно да прилагаме това, което имаме за обществените поръчки. Втора година поред обществените поръчки и държавната помощ не са основен източник на грешки. Сега грешките идват от допустимостта. Тази година държавната помощ или... въобще не е проблем, което да е някакво число предложено. Обществените поръчки остават основен източник на грешки в някои държави членки. Трябва да работим целенасочено с тези конкретни държави членки. Господин Дзяковски може би не съм произнесла правилно, греш, е, грешно всъщност името ви. Нека отговоря с не. Нямаме различни методи по държави членки. Имаме един и същи одитен подход. Имаме норми, фиксирани правила, указания на комисията. Вие може би говорите за повишаването на изискванията в държавите членки. Казвали сами, че много държави членки карат хората да подписват хиляди страници и казват, че това е изискване от Брюксел или идващо от законодателството. Това не е така. Нямаме такова изискване да се подписват 500 страници за проект. Има проекти, в железопътния сектор по 10 000 страници и всяка страница трябва да е подписана, с, т.е. парафирана. Трябва да работим с държавите по тези допълнителни изисквания, които се налагат. Капацитет за освояване. Важно е да има упростяване,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 за плащанията след 2020 да улесним живота на потребителите, на е, крайния потребителя. Но когато става дума за освояване на средствата, държавите е, членки и 100% е, носят отговорност. Тук комисията ще следи е, изпълнението на всички проекти на място. Но е, всяка държава членка трябва да е, се погрижи за освояване на тези фондове с цел развитие на съответната страна. Защото може да се окаже, че това е последното раздаване, така да се каже, в Европейския съюз. Не се знае в следващите години какво ни чака. Така че държавите членки трябва да, да е, първо да, да, да използват максимално ефективно европейските средства, но разбира се, трябва и да докажат, че са в състояние да е, да е, използват по предназначение тези средства. Това наистина ще е жест на солидарност между държавите членки и Европейския съюз. То проблема политика форте сериоза. Господин Волн е, постави един определено политически проблем. Политиката на е, сближаване. Тя е, инвестира милиони евро в економиката на Европейския съюз. Има и случаи, разбира се, при които тези е, средства са, с тези средства се е, злоупотребява. Ако, например, е, има опасност от това, е, това ще засегне е, цялата политика. Е, но а, сумата, която е, се оказа, е, е всъщност само 0,4 е, от средства на дадена държава. Комисията е, и такива случаи се прехвърлят на ОЛОВ. Е, когато има подозрение, е, ние е, действаме веднага. Не трябва да се е, слага знак на равенство между грешки и случаи на измама. Грешка означава, че или европейския законодател, или националния законодател, е, е, или е, европейското или националното законодателство е нарушено, е наканено. Е, благодаря ви, госпожо комисар. Е, малко прехвърлихме е, ударението върху Олаф. Е, следващата седмица ще, Комисията по финанси ще се занимаваме с това. 90, 69% от случаите на измама са по структурните фондове с всичко тръгнати на унгарски проект но а, наистина при А, трябва да внимаваме да избягваме такива случаи. Госпожа Иванова има думата. Благодаря, госпожо председател. Не знам колко време ми давате, но има някои въпроси, които бяха повдигнати от уважаемите депутати. Благодаря за което ще започна с докладчика. Той говори за значимостта на сближаването, за насръчаване на работни места, растеж, за нивото на грешката, за забавянето при изпълнението в новия период. Напълно съм съгласна с него, както и потенциалните проблеми с освояването. Искам, господин докладчик, да ви кажа, че ще има съответен доклад, е, който се занимава точно с освояването. Втори състав е, ще го разпише. Той ще излезе идната година. Ще се занимаят с е, различните причини за тези забавени и какво може да бъде направено по-добре. Така че идната година, всъщност сега рекламирам този специален доклад, по тази тема ще излезе той. След това говорихте по един много важен въпрос, а той е свързан с принципа на единния одит – и засилените одитни процедури, които стават все по-сложни. Напълно съм съгласна с вас. Кохезията е един от най-големите примери, където през последните години различни аудиторски функции, участват все по-активно, дори и в литературата. Се говори за експлозия на аудитите, с това драстично увеличение на контролни мерки. Имаме множествени е, нива на грешките, на комисията, на държавите членки, на, на палатата. Е, принципа за единния одит е, не включва нас, е, тъй като той се прилага от Европейската комисия. Ние сме сметната палата, но разчитайки на работата на другите е нещо, което се опитваме да изпробваме. Спомня го и встъпителните си думи от идната година. Искаме едно пилотно упражнение да започнем, за да видим как ще работи в сферата на сближаването за пробиране работата на другите и да видим дали можем да разчитаме на тази информация и евентуално дали ще можем да имаме остатъчна грешка, която да е част от декларацията за достоверност. Говорихте също за финансови инструменти, за прозрачност, други въпроси. Напълно съм съгласна. Финансовите инструменти имат своите предимства, които биха дали възможност европейския бюджет да се използва по-ефективно, но искам да ви припомня специален доклад 19 на Сметната палата от 2015 година за финансовите инструменти. Обсъдихме го и при освобождането отговорност миналата година. Там повдигаме въпроси, свързани с недостатъци, като например, че те са прекалено големи, има револвиращ ефект, лостовия механизъм, разходите и след това отчетността. Този доклад ще даде различни препоръки към Европейската комисия, като например да има по-цялостна информация за разходите за управление и таксите за управление, да направи сравнителен анализ за разходите по грантовете, както и възстановимите суми по финансови инструменти. Смятаме, че това ще бъде изключително важно за подготовката на законодателни предложения за периода след 2020 година и определянето на адекватно ниво на техническо подпомагане. След това имаше въпроси зададена от госпожа Длабаева и вие, госпожо председател, питахте за обществените поръчки. Мога да кажа, че ние като аудитори аудитираме експост. Факти, проекти, е, дали политиките са постигнали целите си, така че това е повече политически въпрос, дали да бъде регламент или директива. има два специални доклада, с които излязахме за обществените поръчки. Десети от 2015 и 17-ти доклад от 2016 година. Този въпрос обаче не бе част от е, приложното поле на аудита. Що се отнася до управленските проверки, комисията го каза, проблемът се крие в недостатъчното покритие на тези проверки. Имам предвид проверки от управляващи органи, сертифициращи органи и междинни органи или грешки, които са у самите такива органи. Има увеличаване дел, дела на забелязаните, установените грешки. Миналата година, когато говорихме за разходите 7-13, за първи път дойдоха тези заявления. Направихме такива избори на, за проверка това бяха въпросите. Благодаря ви за интереса към нашия доклад, към тази глава. Благодаря за сътрудничеството. Благодаря. И накрая съвсем накратко, докладчика, накратко казвате, имам чувството, че се намираме в положението, в която съсипваме кохезионната и структурната политика, като гледам как се осъществява и освояват средствата през този период и едновременно е, е, това, че за държавите членки, регионите и бизнес има други възможности за финансиране, много по-лесни, между другото, като говорим за това, че държавата членка пуска 60 милиарда за държавна помощ месечно и средствата по Европейска банка за развитие, е, е, е, мисля, че има какво да си помислим. Сега, за грешките, да, там където финансовите органи е, извършват проверката. Те са заинтересувани да изключат грешките от самото начало, за да не се стига до връщане на изплатени средства. От друга страна научавам, че там, където се използват консултантски фирми за одита, те проверяват изключително прецизно за да изпълнят задачата си. Що се отнася до ангажимента на онези, които трябва да ползват средствата, те не са особено мотивирани да ползват европейските фондове. От тук трябва да тръгне дебата ни. Сега, като го обсъждахме бюджета за 18-та година, искахме допълнителни средства, нека да кажа, че 7 милиарда са върнати през 15-та година а в момента вече е ноември имаме 10 милиарда неосвоени средства в Страсбург е, по спешна процедура приехме изменение на разпоредбите, така че средствата от структурните фондове е, да бъдат пренасочени към младежката заетост, въпреки че тя не, не се слави с е, особена ефективност. И така, че ясно е, че имаме проблем. Това, което мен лично ме притеснява, е, че видимостта на Европейския съюз като двигател и източник на импулси би пострадал. Това ще се отрази на ползването на тези инструменти. Заедно трябва да работим, за да се подобрят нещата и особено да допринесем за ускоряване на нещата, защото в регионите има наистина добри, интересни инициативи, особено в изследователската и развойна дейност. Има такова желание. И там наистина имат нужда от европейски субсидии. Не може да се работи с заеми но тъй като на цялото средно ниво има административни затруднения, това вече се каза днес, те не, тези хора не успяват да получат средства. Нека не протакаме измененията и подобренията, защото краят на периода на насърчаване наближава. Председателката, да, ще следим тази тема. Благодарим за посещението и за отговорите на въпросите. Ще следим темите. Сега благодаря благодаря на госпожа Еврокомисаря за участието и каним председателя на Европейската сметна палата, като се извиняваме за закъснението. Yeah, Казвам добре дошъл на председателят на Европейската сметна палата, за да ни го представи. Моля господата и дами, дамите и господата от комисията, с, с голяма благодарност още веднъж, да напуснат тихичко залата. Less noise. May I ask you to make less... Моля за тишина в залата от страна на напускащите, за да продължим работа. Господин председателю, радвам се, че отново можем да си поговорим за работната програма на Европейската сметна палата. Впечатляваща е тази доклада. Специалните доклади са 12 на брой и годишен доклад. Е, те са за предходната година. Ето, виждате ги в червено. Въпросът е доколко е надежно годишното планиране на сметната планата. 12 е, доклада закъснели са доста сериозна бройка имате думата. Позволете първо да отговоря на вашия въпрос. Работната програма е, е в развитие т.е. доклади, които изготвяме, дори когато са вече подготвени, е, се натъкват на непредвидени е, съпротива и това води до закъснение, да речем поради забавяне документи и непредвидени други пречки. Непрекъснато се полагаме усилия да подобрим нещата, да не се стига до такива и по време на работния семинар, който проведохме с колегите през септември, стана дума за преработване на методиката на начина по който изготвяме специалните ни си доклади. И комитета, комисията за качество на одита е натоварена да помисли как да постигнем по-бърза и ефективна работа е, един доклад никога не се губи. Да, изключения има, но всички в края на краищата те са факт. Но пак ще кажа, ще се опитам да бъдем по-ефективни и да спазваме графика. За програмата 2018 година, опубликувана през октомври, Предвиждат се около 50 начинания. Имаме годишни доклади, специални доклади, документи, становища като специалните доклади обхващат широк спектър, растеж, расти интеграция, устойчиво управление на ресурсите, е, е, Европейски съюз на добрата економика и добрата отчетност. Имаме нови задачи за 19-та година. Те са с особен приоритет. За това се, е, ще се опитаме да ги публикуваме още през 2018 година. Тук са документите за бъдещето на европейския бюджет, бъдещата за общата селско-стопанска политика, облегчение, упростяване на Хоризонт 2020, прозрачно финансиране на НПО по специално искане на вашата комисия, бежанците в Турция и специално доклад за нарушаване на етичните правила в европейските институции. Също така настоящото развитие в Съюза и рисковете във връзка с това но особено важно е и мнението на заинтересованите страни. На първо място парламента. Е, е, имаме специален списък от конференцията на председателите на комисии. И около две трети от предложенията е, са свързани с вече проведени или провеждащи се форми на одит. Е, повечето предложения са от Комисията по бюджета и вашата е, комисия. Госпожа Викстрем, председателка на е, комисията, на председателите на комисии, ни изпрати нарочно писмо. Но и за тази година липсват идеите на някои големи комисии или идват много късно. Надявам се, ще ни помогнете да привлечем тяхното внимание към работата на Сметната палата и да ни дадат конкретни предложения. Следващата програма ще започне като подготовка веднага Предвидено е на 16 януари следващата година да се срещнем с комисията на председателите на комисии, за да обсъдим плановете ни за 2019 година. Това е накратко от мен. Имате програмата в писмен вид. Благодаря на вашата комисия за доброто взаимодействие при подготовката, осъществяването и изпълнението на програмата. Зная, че имате какво да желаете от нас и ще се върна към това, с което почнах графика и времето играе много важна роля. Въпросът бе поставен от пред... комисията на председателите на комисии. Съзнавам го, но нещата не са толкова прости и не могат да се променят от днес за утре. Това е, което мога да ви кажа в момента. На ваше разположение съм за въпроси и коментари. Председателката, благодаря. Аз искам да благодаря за доброто сътрудничество и за това, че е, се отнасяте сериозно към нашите желания. Това за нас е важен шанс е, да работим по интересуващите ни теми е, докладите, докладването по страни е много важно за мен. Ние го забелязахме, например, при посещението в е, Унгария. А и днес видяхме един списък на Еврокомисаря по регионално развитие и ограничения брой кандидати в търгове и огромен брой е, търгове се провеждат с един единствен участник. Това не е допустимо трябва да бъдем информирани за това, защото в крайна сме, иначе ще се разминем с важните за нас теми. За това искам да подчертая, е, че въп, това е въпрос на поставяне на проблеми и целенасочена работа. Постоянно ни критикуват, че е, искаме да че възприемаме неправомерно сериозен подход, така да се каже, с топ бием мухи, но за нас е много важно да подходим сериозно по този въпрос. И въпросът винаги е свързан с бъдещия европейски бюджет и бъдещето на ОСП във всички комисии, политически групи се говори, че там не бива да се пипа нищо. Или въобще нищо да не се пипа, а ОСП във всички случаи да остане непроменена. Колкото до докладите за отделните страни, тук се опит, има опит да се подобрят нещата. Имаше проблеми в предходните години поради статисти, е, статистиката, която се предоставяше. Е, тя беше доста ограничена е, сега се надяваме, че чрез е, промяната на начина по който ще изготвяме тези доклади в бъдеще, е, ще се така скрият повече източници на информация, което ще доведе до по-добро качество на тези доклади. Надяваме се в, чрез докладите за резултатите да можем по този начин да групираме страните и да анализираме групи държави ще правим доклади за отделна страна, е, анализ върху група държави. Това не е сложно, ще го направим. В миналото, когато гледаме тези доклади, е, виждаме, че е, така спираме вниманието си върху отделни области за държавите член. Колкото за многодища многодишна рамка, ще повторя нещо, което казах и на съвета на председателите миналата седмица. Първо, е, един е, документ ще изготвим януари, най-късно февруари е, и е, след като комисията е публикувала своя документ, не дълго след това, е, още през лятото, ще излезем с е, конкретно становище по е, многогодишната финансова рамка. Е, е, какви е, ще са как, тенденциите, не мога да кажа от сега, но е, когато, ако четете нашето становище по средосрочния преглед, ясно е, че ударението ще е върху прозрачност, гъвкавост и ефективност. И мисля също, че е, аграрната тема ще е, е важна. Е, от сега е ясно, че е, аграрната тема ще получи особено внимание в е, е следващата, е, е, следващата година. Заедно с аграрната политика е, ще е, така е, разглеждаме годишна финансова рамка. И е, мисля, че нашия е, принос е, ще допринесе за подобряване на дебата по тези въпроси тук. Благодаря. Сега ще говоря на чешки. Благодаря, господин председателю. И не Салая Сендер има въпрос. Sí, pues eh, me quedaba, bueno, le bajo la vista y la señora se ha evaporado. Да. Госпожа Гресле наблюдаваше и аз искам да взема думата. Всички казват, че в тази комисия не сме добре. защото разглеждаме списъци на това, коя държава се справя добре, коя средно, коя никак не е добре. Но не заседаваме тук хей така, защото ни е хрумнало. Точно обратното, като европейци смятаме, че трябва да направим всичко възможно, за да се избягват конфликти и, както видяхме последните години, има сблъсъци или конфликти между изток, запад, север, юг, които ще се увеличават с такъв вид критики. Сметната палата притежава способността да анализира неутрално в сравнение с по-политическото отношение на другите европейски институции. Смятам, че трябва да се опитаме да решим проблема с добрите и лошите, тъй като това е прекалено упростяване на въпросите, съответно невярно, и често попадаме тук в нашата комисия в този капан, тъй като иначе няма да има нужда. Първите години създадохме си представа, къде има проблеми, можахме да излезем дори с решения, когато дойде министър от държава членка, обменяме мнения и всичко тече много конструктивно. Понякога обаче има просто обмен на мнения, който не води до нищо и съответно спряхме да се срещаме с такива министри. Смятам, че има елементи от вашата работа, които могат да ни помогнат в този смисъл. Това, което правят е, аудиторите, е класически аудит, но в крайна сметка има и нещо като описване на ландшафта и всичко, което прави Сметната палата. Знаете, че ще дойдат нови депутати, така че е важно да видим какъв е напредъка, в кои сфери е напредъка, дали има напредък, няма ли напредък, къде трябва да има устойчиви промени. Да не забравяме като структурните фондове, неща, е, важни елементи, извинете, като структурните фондове, Кохезионния фонд и така нататък трябва да се разглеждат и въпроси като кризата с бежанците, отбраната, емиграцията, развойното сътрудничество, партньорите, които търсим, как можем да работим по тези въпроси. Казах отбраната също така. Бежанската криза. въпросът с мигрантите. Имаме политики, които се опитват да облегчат тези кризи в сферата на отбраната, разрешаването на конфликти, въпроса с посолствата. Как можем да консолидираме подхода си, така, щото да не правим същите грешки, каквито сме правили в миналото? Искам да ви благодаря за подхода, който вие сте приели по отношение на работните места 2018 година. Понякога не разбираме, например, че има отлични примери за работата на структурните фондове, как те са разкрили работни места или са удължили живота на съответните работни места. Понякога програмите просто си следват нормалния път, което може да доведе е, до неудовлетвореност. След това има проблем с застаряването. Не сме решили проблема и с това, че жените все още на пазара на труда не са напълно равни с мъжете. Госпожа Крецобе тук бяхме и задали въпроси, тя отговори писменно. Вие се опитвате да използвате семестъра. Динамиката с държавите членки, дали те да участват или да не участват при изпълнението на проектите. Всяка година трябва да се види това и как можем ние да го използваме по положителен начин, а не по отрицателен. В тези доклади, които са конкретни за конкретните държави, може ли Сметната палата да използва тези препоръки, които отправя, които вече е отправила Европейската комисия? Не може ли да ги използва палатата? В някои държави нещата се вършат, прилагат се програмите, изпълняват се препоръките, но нито комисията, нито съвета като че ли могат да подобрят положението в държави, които срещат проблеми. Възниква и въпроса с излишък. Знаете за коя държава говоря, когато говоря за излишък. Може би Сметната палата може да помогне на някои от тези държави да излязат от тази задънена улица, в която се намират. Има проблеми с дефицита, с инфраструктурата, инвестиции в образование, обучение. Може да им помогнем, така че Европа да работи по-добре. Исках да ви задам този въпрос. Питам дали планирате една такава възможност, вместо да правите доклади по държави, които да не водят до никъде, не може ли да погледнем резултатите, инструментите, които използваме ежегодно и да ги използвате като основа, за да помогнете на базата на собствения си опит като институция, Uh, благодаря ти, Инес. Господин Салафранка, поискахте ли думата? Eh, благодаря, госпожо председател. И благодаря, господин Лене, за това, че дойдохте тук и ни обяснихте какви са приоритетите за 2018 година. Не бива да забравяме основната мисия на Сметната палата. Тя трябва да бъде външния аудитор на Европейския съюз. Мисията всъщност е увеличаване на прозрачността и предоставяне на необходимите доказателства, така щото гражданите на Европа да знаят за какво се разходват средствата им. Госпожа Аяла току-що каза, че ние говорихме за освобождаването от отговорност с госпожа Крецо. 35 милиарда евро е портфелът, така че е важно за нас да видим каква е перспективата за тези разходи. Как, за какъв тип измерения говорим? Говорим за 60 милиарда евро годишно, ако погледнете финансовите перспективи. А, така че, като говорим за такъв тип цифри, цифри, извинете, числа такъв порядък, Сметната палата може да съветва институциите за това, как се разходват средствата, за това, какви трябва да бъдат приоритетите. Както каза госпожа Аяла, трябва да се погледнат и новите приоритети, например сферата на сигурността. Що се отнася до структурните а, фондове, виждаме, че средствата за отбрана и сигурност, които сигурността все повече ни притеснява, та сумата за сигурност е около 1 милиард и половина, т.е. доста малка. Смятам, че анализът на сметната палата може да бъде много полезен, за да може да се заложат нови приоритети и да можем да отговорим на исканията на гражданите. Имам и конкретен въпрос, тъй като работната програма е много амбициозна. Зная, че имате около 900 човека, които работят в Сметната палата Подхождаме ли достатъчно амбициозно според вас, имайки предвид кадровия състав, с който разполагате? В програмата, която имам пред себе си, виждам, че говорите за специалните доклади, декларацията за достоверност по конкретни въпроси. Мината година Сметната палата излезе с 36 специални доклада, след това имаме становища, конкретни доклади, миналата година сте публикували 52 доклада и аналитични публикации, документи, панорамни документи, като част от основната ви годишна дейност. имайки предвид го, доклада за дейността 2018, чисто количествено, виждам, че нещата са доста по-амбициозни – тъй като имаме нов цикъл на Съюза, който наближава. А човешките ресурси, с които разполагате, смятате ли, че имате достатъчно кадри или имате нужда от повече? Дали щатното разписание може да се адаптира към натовареността? Аз съм и в комисията по външни работи Имаме 8,4 милиарда евро за тази дейност. Мисиите на Европейския съюз, не само за наблюдение на избори, но и мисиите в подкрепа, като например мисията в Сахел. Как разглеждате тези приоритети като част от дейността, която предлагате през 2018 година? И аз съм се записала в списъка на ораторите. Ще ви задам няколко конкретни въпроса. Те са свързани с връзката между вас и Европейския парламент. Чухме много за приоритетите, имаше въпроси за приоритетите, така че очаквам вашите отговори. Но как ще работите по-добре с други комисии на Европейския парламент, техническите комисии, тъй като а, вие идвате е, най-вече заради въпросите на комисията по бюджетен контрол, но смятате ли, че може да има въпроси и от техническите ни комисии? Има ли интерес? Често се срещате с председателя на комисиите, Вик Стрион, говорите с председателски съвет. А, има ли истински интерес на други членове на парламента към вашата работа? Благодаря. А, не. Господин Саравама е записан и след това ще ви дам думата за отговор. Заповядайте. Yes, Благодаря, госпожо председател, господе, господин председател на Сметната палата. Пропуснах вашето представене или поне голямата част, но пак ще си задам въпроса, тъй като не е нищо ново. Става дума за старите неща, за които винаги си говорим. Фокусът, който вие сте заложили в Сметната палата за идната година е оценка на изпълнението. Ще е добре в този смисъл тази вечер за 2018 година да чуем нещо по-конкретно. Какво предвиждате за 2018 година? Нещо, което може да бъде подобрено в сравнение с тази година. Освен това, нека да, кам, да кажа защо питам. Преминаваме в момента в процедура на освобождаване от отговорност. Нека дам един пример. ANPR. Комисар Крецо бе тук. Надявам се да можем да се придвижим от описателен стил към конкретна оценка на въздействието. Това е песента, която си пее от край време. Та за това ще ви помоля да коментирате, ако е възможно. Благодаря, господин председател, Заповядайте. Thank you very much. Okay. Благодаря. Така. Госпожа Яла Сендер постави въпроса за докладите по страни. Искам ясно да кажа, опитах се да отговоря на госпожа председателката в този дух. Чисто статистически ние не сме в състояние да направим достоверни констатации по държави. Това се, тъй като нашия статистически метод се отнася за цялостния бюджет, не за положението в отделни държави членки. Това е неизпълнимо. Това, което можем да направим и се стараем непрекъснато допълване на конкретната информация по страни, но това не е оценка като под формата на грешка. Ние просто даваме по-голяма прозрачност по отношение на нашата методика. Това е което можем да направим и в миналото имаме добри резултати. Затова споделя мнението на госпожа Яла Сендър. Е, че тези, които се смятат за добри, не са толкова добри, а лошите не са винаги като група всички лоши. Има и добри между тях. Така че като хвърлим поглед назад за 7 годишен период, който направихме 15-та година, резултата е различен от очаквания. За нас е важно да имаме един изчистен анализ, и да подаваме абсолютно достоверна информация. Не можем да залагаме доброто име на нашата организация и е, да излизаме с е, недостоверна и атакуема информация. Мисля, че е, никой от работещите в Сметната палата не желая това. Е, сега имаме един доклад вече за миналия период. Това ще бъде и за 18-та година. Приоритет, не номер едно, но приоритет все пак. Е, господин Салафранка специално засегна темата за външната политика и новите акценти в нея. Да, наясно сме. През изминалите години сериозно говорихме по тези въпроси, че имаме нови задачи, които не бяха в центъра на вниманието на европейската политика. Например, отбрана и сигурност, борба с тероризма, миграция Въпроси, които в миналото не играеха особена роля и сега внезапно излизат на преден план. Или IT сигурността. Трябва да бъдем готови. Всяка институция може да бъде изненадана от развитието и се оказва недостатъчно прозорлива. Опитваме се да променим нещата Знаете, че промяната вече се изразява в това, че третия състав, например, от нас не се занимава само с външна политика, а цялата тема вътрешен ред, сигурност, миграция, той става особено важен ресор. И тук трябва да следим работата на колегите в този смисъл и сметната палака, палата трябва да бъде в крак с а, другите организации, с това развитие, като съвета и комисията. Дали сме количествено по-амбициозни, казах ви 47 предложения от общо 50, т.е. близо 50, опитваме се да бъдем най-или малко над нивото на програмите от предходните години. Но се опитваме, и това е наша ясна цел, да, да преминем от съответствие към резултатност, от compliance към performance. И колкото по-добре е съответствието в европейските институции, толкова повече място се отваря за доклади по резултатността, за перформанс за ресурсите, човешките ресурси, както всички останали европейски институции ние под... трябва да се поберем в МФР, 5% съкръщения на персонала, както всички останали. Ние трябва да послужим за пример. И се опитваме да постигнем тази цел до сега успешно. Но тези нови амбициозни задачи е, бяха изпълними с досегашните ресурси. По-ефективна работа, прегрупиране и е, да го кажа направо, Брексита няма да ни разтовари. Нещата ще се осложнят. Опитваме се да бъдем по-ефективни и да постигнем резултати по този начин. Госпожа Длабаева, поставихте въпроса за отношение с другите комисии, парламента изобщо. Вече пет години следя този процес съотношенията с палатата. Тогава, 2012-13 година, работех тук в парламента и твърдя, че подобренията са много. Естествено, вашата комисия, съгласно правилника и приложението към него, е наш на, на как да кажа, нашето първо място за контакт. Това е мястото, където осъществяваме стиковката. Вие сте, как да се каже, така да кажа, родината на нашата ам, е, сметна палата в парламента. И все пак трябва да направим изключения не само за административното прилагане на законите, но и по-добра законотворческа дейност, а за това си има нарочна комисия в парламента. И за това, като изготвяме доклада, ние ще следим темите да се обсъждат не само тук, но и в Комисията по законотворчество. И тук вашата комисия много ни е помагала през годините и днес имаме добри отношения с повечето, подчертавам, повечето, не всички комисии. Няма да соча с пръст, но като погледнете статистиката, можете да видите, че определени комисии подценяват работата ни. Ето колегата отговаря за отношенията с институциите. Ние полагаме усилия да преодолеем слабостите, но това предполага и ответна реакция. Е, не обичам тая дума Налага се да лобираме. Не обичам този израз, но е така вътре в организацията. В този смисъл нашия колега, който отговаря в палатата за институциите, трябва да кажа, че нещата са се подобрили. През 2012 година за първи път когато поех а, работата на предшественика си, застанах пред а, а, комисията на председателите на комисии. И за това и миналата година застанах пред конференцията на председателите на комисии. За първи път. Това е безпредседентна случка. И смятам, че това е много положително развитие и държа да благодаря. Господин Саварма спомена въпроса. Извин, знам как се тича от заседание на заседание. Малко е като на хокей първича, нали, първа атака, втора атака, трета атака, съвсем нормално. Това не ме притеснява. И е, за мен е понятно. 47 предложения. Там има ясни акценти. Стана дума за селско-стопанската политика, миграцията, тясно свързана с темата за сигурността и разбира се всички теми, които имат значение за МФР. И тук въпросите за регионалната политика играят важна роля. Т.е. акценти, които определено са важни за МФР. И в нашата работна програма те са съответно отразени конкретните оценки и подобрения на нашата, нашите резултати. Мисля, че отдавна започнахме е, да следим изпълнението на нашите препоръки с фина настройка. И така, резултатите са добри, но има какво да се желае. Ние внасяме подобрение и тук ще посоча конкурс конкретен пример за нашите, изпълнението на нашите препоръки, ние се опитваме да подобряваме качеството на нашите препоръки и заключения, за да бъдат по-лесно изпълними на политическо ниво. Мисля, че с това отговорих на всички поставени въпроси. Ако имате други, насреща съм. Благодаря ви много за отговорите, господин председател може би Инес Алсандър има допълнителен въпрос. Ме пермите... Си, президенте, porque... Eh, да, ако позволите. Нещо, един коментар по повод казаното от господин Лейне. Знам, че в отношенията ни има и плюсове, и минуси. Има подобрения, разбира се, във всички случаи по начина по който е, ни приемате. Ще бъде много трудно, когато е, стигнем до съставянето на следващата е, многодишна финансова рамка. използване е, отчетите на докладите на Сметната палата, за да се оправдаят някои от е, е, битките и боричкинията в този парламент. Господин Салафако каза, че ние се сме доволни от това, че толкова много комисии са, са подписали под тези отчети, т.е. проявяват интерес това означава тяхно признание на вашата роля. Но се безпокоя, че понякога може да се злоупотребява с вас. Всеки иска да се оправдае, никой не иска да бъде сочен като е, неудачника или лошия. Понякога се стоварва вината на сметната палата. Вие много така внимателно е, засегнахте темата за е, по-доброто ползване на средствата, изразходване на средствата, по-добро сътрудничество между ни. Аз искам да е, се придържаме към това, което е, е осъществимо, реалистично. Знам, че не е лесно, но трябва да се оставим да бъдем въвлечени, да бъдем въвлечени в е, е, междуособици и, да, е, и битки, които не са от полза за никого, нито Европейския парламент, нито Сметната палата. накрая, говорихте за частично обновление и за възможно гласуване срещу парламента. Бихте ли казали, е, как виждате бъдещето е, на Сметната палата? Каква ще, ще Надяваме се, че Белгийско правителство ще се съобрази с е, мнението на парламента. Ако обичате, накратко да отговорите, господин председател. Когато а, становище по даден въпрос, а, е, е, ясно е, че европейския бюджет е за целите, за които е предназначен. И е, е нашата идея е по най-разумен начин, най-ефективно да се разходват тези средства. Защото ако дойде някой и каже, тези средства са без, безмислени, глупаво е, няма смисъл да се, да се е, изразходват, да се предвиждат в еврейския бюджет. Именно това е, е целта. тези правила са разписани от 7 години. Нашата задача не е да съкрещаваме тези средства, а да направим така, че те най-ефективно активно се използват за определ... по предназначение за определена цел. Разбира се, е, политическо значение, политическо решение е колко ще са тези средства. Не е работа на Сметната палата да определя какви средства се за... Е, и колко се отделят. Това не е наша работа. Нашата грижа е само дали тези средства разумно и ефективно се разходват. И оттам не можем да, гаранти, да гарантираме това, че в крайна сметка нашата аргументация се, с нашата аргументация се злоупотребява, но а, ясно е, че е, нещата е, няма да са лесни. Е, трябва да внимаваме много как формулираме е, констатациите си. Е, сега, моля ви за вашето разбиране. Аз не мога да кажа нищо, е, да коментирам текущи е, е, е разследвания, е, които са в ход е, законодателя е разписал правилата, е, например случая с е, е раз, сигнализиращите за нередности е, е ясен. Е, сега предава се даден случай на Олаф. Олаф започва разследване. Раз, е, е, всичко е, почива върху презумцията за невиновност. Е, от проверяват се фактите и е, възможностите са две. В този случай казах го и на пресконференция миналата седмица. Или се закрива дадено дело, е, или се теглят последствия. И това е ясно. Това е което мога да ви кажа за момента. Повече не бих могъл но отново по конкретната, конкретната е, информация е, всичко е, е по е, е, всичко, всяко отношение действаме по правилата, абсолютно и в този е, случай е, правилника предвижда е, конфиденциалност, ако е, разбира се, е, не бъдат изпълнени, е, ако не се спазват правилата, това ще доведе до допълнителни е, съдебни спорове и това е, мисля, че правилата са, за да бъдат спазвани. Повече не бих могъл да, да кажа по този въпрос. Благодаря, господин председател. Колкото до първия въпрос от е, моята колега Инеса Аласендър, ние като е, комисия е, за бюджетен контрол ще бъдем е, така гаранти, за да няма повече битки между особици, между, между вас и е, различните комисии. Е, е, благодаря много за сътрудничеството. Е, огромна благодарност е, от името на моите колеги за това, че бяхте тук. Закривам публичното заседание. Ще се видим отново утре в 9. Благодаря. Приятна вечер, Брюксел.